положение, ако има някакви бележки по тях или възражения, не виждам никой да вдига ръка, така че може да се смята, че протокола е прият. Трябва да ви информирам,